Сега някои съобщения в началото на заседанието. Бих искал да приветствам госпожа Мария Романа де Гаспери, дъщеря на големия италиански държавник Алчиде де Гаспери, един от бащите основатели на Европейския съюз.